Il numero legale c'è, possiamo cominciare i nostri lavori. Да, и мисля, че имаме достатъчно хора за кворум. Можем да започнем с обичайните съобщения. Ем... Напомням ви, че заседанието се излъчва на живо по интернет. Дневният ни ред е много натоварен. В 17.15 предстои гласуване, след което е, съвещание на координаторите. А до тогава много въпроси имаме да разгледаме, в това число за държавното управление. Един доста съществен въпрос. А по другите точки би трябвало да преминем колкото се може по-бързо, като се задоволим единствено с отчет на докладчиците за извършеното до сега. Съобщение на председателя. На 12 юли гледахме графика за доклади от НП Чана Карл А по становището за финансовия регламент, е, за финансирането на политически партии, господин Гуарера. По-нататък, що се отнася до становището на Европейския съд, заместник-председателят на нашата комисия Месершмит е докладчик, но не е тук. Не става въпрос за увеличаване на щатния брой на съдиите в едно от отделенията на Европейския съд по 254 и 281 от договора. Нашия докладчик по становище Месер Шмидт твърди, че комисията ни вече се е произнасяла по този въпрос и не си заслужава да повтаряме работата. Фактически нашият докладчик по становището предлага да се въздържим от становище и според мен това е уместно. И съответно точката, която бе е, изразходвана от господин Месершмит, може да бъде върната по квотата на групата, към която той се числи. Проекто становище е, по комисията 2013 няма възражение. Виждам срещу казаното от мен до сега. Можем да преминем нататък. Е, актуализиране от службата докладът за ратификация на договора за економическото управление, както и за присъединяването на Харватия към Европейския съюз. Всичко е приложено към материалите, с които разполагате. Няма нужда да се връщам на това. Е, ще е, припомня, че е, групата, проучваща дейността на агенциите на Съюза от 2009 година насам, приключи работата си през месец юни тази година. Нейното становище е надлежно сведено до знанието на Европейската комисия. На 5 юли всъщност председателският съвет изпрати резултатите от работата на въпросната комисия. Става дума за обща декларация и общ подход. Това са документите, също приложени към материалите, които са ви раздадени. Ако се опитам да обобщя накратко, институциите предлагат да се извърши обективна оценка на всички предложения за създаване на нови агенции по идея на различни държави членки. Идеята е при създаването на всяка нова агенция да се предвижда преглед на дейността и след определен срок. Тоест, няма да се създават безсрочно агенции. По-нататък Европейската комисия е разпространила записка относно инициативата на парламента за гражданството. По на госпожа Гормайс. Е, нашата оценка е положителна и по-специално сме удовлетворени от готовността на комисията в близко бъдеще да излезе с доклад. С оглед дейността на политическите партии и предстоящите през 2014 европейски избори, през 2013 година ще излезе доклада за европейското гражданство. La Commissione ha deciso di adoperarsi direttamente per la predisposizione del sistema telematico a Lussemburgo e ha preso contatti anche con le varie Комисията е взела решение да се допита до различните граждански инициативи в това отношение. Десетина по-настоящем е, един от проблемите се свежда до изпълнението на всички критерии от страна на съответните държавни власти, особено когато се събира и обработва лична информация в световната мрежа. Предвид необходимостта от опазване на личната неприкосновеност. Сега по-нататък по дневния ред би трябвало вече да са разпространени протоколите от заседанията на 25 и 26 април тази година, 29 и 30 май, 18-19 юни, 11-12 юли. А ако нямате какво да кажете по тези протоколи, смятаме, че те са приети. 4. Елеzione dei viceprezidenti. Questa... Така стигаме до четвърта точка. Избор на заместник-председатели. Аз съм докладчик. Много просто е моето разсъждение, основаващо се на един общ преглед на 15 ти член от правилника. Обсъдихме евентуално изменение, ако бъде избран не само един, а няколко е, заместник-председатели и то ако в първия случай заместник-председателят може да бъде избран просто с овации, в такъв случай ще трябва да се гласува по реда на постъпване на кандидатурите. Господин Даф и други направиха също свои предложения, които все още не са формулирани под формата на изменения и допълнения, но си заслужава е, да бъдат разгледани и по-нататък. Днес нямаме кой знае колко време. Аз не бих попречил на никого да се изкаже, но ви предлагам единствено да определим краен срок за изменения и допълнения. И нека това да бъде 26 октомври. 26 октомври по обяд за изменения и допълнения, така ще имаме достатъчно време да помислим. На 27 ноември в такъв случай ще се гласува. А господин Валант желая да коментира. Благодаря, господин председател. Ще се придържам към вашата препоръка. Не, не искам да се впускаме в някакви обширни дебати, но накратко бих искал да кажа. Подкрепям предложените от вас изменения. Правилникът наистина трябва да бъде усъвършенстван. Той датира от времето, когато парламентарните комисии бяха подреждани просто по относителното си значение и наистина е, персоналните кандидатури се одобряваха с овации. Преди 10 години обаче нещата се промениха и е, последователността от тогава насам се определя стайно гласуване. Аналогично на други органи обаче, ние трябва, според мен, да приемем правилото да са гласували поне половината от имащите право на глас, за да се постигне абсолютно мнозинство на първи кръг. Става въпрос за председателите и за квесторите. Практиката напоследък сочи, че е, е, кандидатурите са били прокарвани с не повече от 40% от е, гласовете. Фактически до сега никога на първи кръг не се е постигало абсолютно мнозинство. Благодаря. Ако никой друг не желая да вземе думата, аз всъщност е, бих искал да кажа, че господин Вилънт изказал се току-що не се противопоставя на направеното от мен предложение. Би искал да добави едно е, формално изискване, но ще помислим. Господин Дав Знам, че вие предлагате альтернативна система. Ако желаете, съвсем накратко можете отново да изложите своите позиции. Не, не, просто бих искал да ви уверя, че възнамерявам да внеса съществени изменения за промяна на изборната процедура на органите в парламента, както, впрочем, сте осведомен. Добре. Значи, отново да се уверя, вие не възразявате, не, не оспорвате е, предложението на докладчика, просто го обогатявате. Господин Галтиери. Вижте, господин председател. Докладът е плод на конкретна заявка по един конкретен казус, по втора, а не по първа алинея от 15 ти член. На мене не ми е съвсем ясно, но, но общо взето бих приел. Какво ще стане, когато трябва да бъде избран повече от един заместник-председател? Тоест, е, увакантени са две заместник-председателски места. И, и, и тогава възниква въпроса за поредността. Но като оставим това на страна, според мен всеки би трябвало да има право да внася желаните от него изменения и допълнения, като евентуално ще трябва да променим заглавието на доклада, ако се стигне до там. Лично аз, а и групата, която представлявам, не смятаме, че следва да, да отиваме по-далеч от вече предложеното. Ако напротив, обаче, е, вървим към един доклад, който генерално изменя правилника, що се отнася до процедурата за избор на заместник-председатели, определено ще трябва да, да помислим, но, но за сега не такъв е мандатът на докладчика. Да, разбира се, прочим, да променим заглавието няма да е трудно. Но във всеки случай бих ви предложил да се опитаме да спазим срока за изменения и допълнения. Процедурата така или иначе вече е в ход. Така че нататък към пета точка от дневния ред клаузи за взаимна отбрана и солидарност, политически и оперативни измерения. Докладчикът определен на 12 юли тази година е господин Дав. По становище на вниманието на е, Комисията за сигурност и отбрана, която е водеща в случая – Става дума за договорни клаузи, фигуриращи и в Лисабонския договор. Моля нашия докладчик накратко да ни представи проектостановището, разпространено до сега само на английски язик. Нямаше време за друго. Ще бъде преведено, надявам се, по-нататък. Докладчикът формулира предложението си под формата на изменения и допълнения. ако останалите колеги желаят също да внесат изменения и допълнения, крайният срок е обяд 20 септември. Така ще имаме процедурно време и за езиковия превод и да можем да спазим срока за гласуване 9 октомври. Както казах, в самото начало искам днес да отделим най-много време преди съвещанието на координаторите на доклада за економическото управление. Нека да не, да не се разпростираме надълго не широко по други теми, но нека чуем господин Дав по пета точка. Да, господин председател, доста къс е срокът. Но пък Комисията по сигурност и отбрана и Комисията по външната политика биха искали да приключат работата по доклада, за да могат своевременно да имат въздействие върху проекто решението, което комисията предстои да публикува и предложи на съвета по изпълнението на 222 член от договора за функционирането на Европейския съюз, който е известен този 222 член като клаузата за солидарност. Главен докладчик е господин Пашко, той присъства тук, прочим. И Комисията по сигурността и отбраната предстои да дискутира сериозно за пръв път по тази тема утре. Тук боравим с два члена от договора. Първият е 42 7 от договора за Европейския съюз, от ДЕС. Разпоредба, която господин Пашко нарича клауза за взаимна отбрана. Аз бих предпочел да наричам клауза за взаимопомощ, но източникът на тази норма е ясен. Той е бившият брюкселски договор за ЗЕС. Западноевропейския съюз, който е инкорпориран вече в рамките на Европейския съюз по силата на Лисабонския договор. Ние, Комисията по конституционните въпроси, би следвало да насочи вниманието си към последиците, които биха настъпили за тези клаузи при евентуално изменение и допълнение на договора или на равновесието между отделните институции. Е, трябва да кажа, че изводът ми по отношение на 42 седма е ясен, а именно, че на този етап не би следвало да се поставя на дневен ред въпрос за изменение, било то на договора или на междуинституционалните отношения. Няма кой знае каква непосредствена необходимост, било то комисията или политическата служба на същата, да, да конкретизират клаузите на договора. За сметка на това обаче, аз държа пределно изчерпателно да формулираме възможностите за оформянето на подгрупи на снопове от държави членки за е, нуждите на засиленото сътрудничество при специални мисии. Като при това напомним концепцията за е, постоянното структурирано сътрудничество в областта на отбраната. Обръщам също така внимание на високата степен на съвместимост на НАТО с новата му стратегическа концепция и европейската отбрана. Новата стратегическа концепция на НАТО под подема така наречените питерсбургски задачи. И те вече са формулирани тези, впрочем, в 42 и 43 член от договора. На практика всички знаем, че независимо от това, че само 21 от 27-те държави членки членуват в НАТО, на практика, както казах, не бихме могли да задействаме клаузата за взаимопомощ, без да се консултираме с останалите и без а, максимално в максимално а, тясно сътрудничество да работим с НАТО. Независимо от политическите проблеми, за които сме наясно, що се отнася до отношенията между Кипър и Турция, независимо от това, че е на лице функционално сътрудничество на е, ниво е, политически експерти и военнослужащи между НАТО и Съюза, политическото взаимодействие на нивото на Кати Аштън и господин Размусен е все още крайно незадоволително. И според мен е важно е, ние да формулираме предпочитанието си в полза именно на това политическо взаимодействие. По-големият за нас въпрос е за решението на съвета да организира привеждането в действие на член 222 от члена, същинската клауза за солидарност тази връзка аз съм се опитал да припомня на съвета, че решението в невоенната си част ще трябва да се вземе с квалифицирано мнозинство при гласуване и с пълното и редовно информиране на парламента. И така, аз съм внесъл същите изменения, както на становището на нашата комисия, така и на доклада на господин Пашко от Комисията за сигурността и отбраната. И аз се надявам ние да работим успоредно и да стигнем до обща позиция преди пленарното заседание, на което ще се гледа този въпрос през месец ноември. Благодаря, господин Дав. Вече колеги заявиха желание да се изкажат. Давам думата на господин Брок. Съвсем накратко. Благодаря. Много красиви са тези думи. Солидарно, взаимопомощ е, и тя ще стане една от любимите ми думи. Тоест, е, това са приятни думи и така звучат много успокояващо, че ще има кой да ни помогне, ако сме атакувани. Мисля, че и Сърбия сигурно е била много благодарна на подкрепата, която получила през 1914 година и Австрия по-късно. Но последиците от тази благодарност доведоха до смъртта на милиони. Та се питам дали текста покрива отвъд морските територии и протекторатите. Като че ли по текста се разбира, че това ще стане – Например, какво ще се случи, ако Обединеното кралство отново нападне Аржентина по проблема с Фолкландските острови? Какво ще правят останалите? Ние ще трябва да очакваме подкрепа от тях, така ли? А тази солидарност ще има ли е, ретроспективно действие, примерно да окажеме помощ на Гърция по повод на турското окупиране на Кипър? Подозирам, че няма да е така. И какво ще направят страните членки всъщност, за да се сложи край на тази окупация? Не вярвам изобщо, че ще направят нещо. Благодаря. Следващият оратор. Грация, президенте. Благодаря. Съвсем накратко. Аз съм за това да има клауза взаимна отбрана. За мен това е един от най-важните моменти, който ще даде възможност да се изгражда и чувството за политически съюз в Европа. Но аз съм скептичен как ще работят тези неща на практика. Говорещия преди мен коментира вече. Знам, че той е евроскептик. Но очаква да речеме подкрепа от Европейския съюз по въпроса с Фолкландските острови. Но нека си представим и други по-обикновени случаи, които могат да се появят. И в такъв смисъл препоръчвам на господин Дав да бъде много внимателен в формулировката, за да е ясно кога може да се прилага тази клауза за взаимна отбрана. Един много по- скорошен пример от 2003 година, например, бе окупирана испанска територия – от сили на Марокко. И има места в Гибралтарския пролив, които всъщност могат да се окажат острови, които могат да се окажат мароканска територия изведнъж. Те стратегически не са чак толкова важни, но в края на краща са суверенна територия на испанската държава. Eh, ad hoc para entenderse con Marruecos, porque no tenemos problemas con. Испания избра да разговаря с Марокко по дипломатически пътища. Ние не получихме никаква подкрепа от Португалия, например, в този случай. Както не получихме подкрепа и от никой друг. Ние решавахме въпроса директно с Марокко. Та мисълта ми е, че ако се движим в посока на приемането на тази клауза за взаимна отбрана или взаимопомощ, трябва да обмисляме не само идеята за нападения, но и за природни бедствия, когато много често има нужда от подкрепа. Но реално страните членки по чисто егоистични подбуди няма да бъдат готови да оказват подобна подкрепа. Господин Паско има думата. Благодаря. Нямах намерение да се изказвам, но се повтигнаха тук не само правни въпроси, но и чисто политически. Затова ще дам възможност и на господин Дав после пак да коментира. Всъщност, тези клаузи съществуват. И всяка страна членка може да поиска те да бъдат приведени в действие. И е, въпросът е какво се случва тогава. Този въпрос си зададохме. Знаете, че комисията възнамерява да излезе с, с е, своего рода модел как да се действа в подобни ситуации. И ние искахме като парламент да изкажем своето мнение по въпроса дали да се търси е, едно подбутване на нещата по отношение на активиране на прилагането в действие на клаузата или да видим интересите на страните членки. 21 страни членки вече са покривани от клаузата за сътрудничество по силата на членството им в НАТО. Въпросът се поставя обаче какво се случва с останалите няколко страни, които не са членове на НАТО. Не е невъзможно е, да се случи нещо подобно и те да искат да се активира подобна клауза. Господин Гуалтиери именно дискутира този казус, е, когато за първ път е, започнахме да обсъждаме този въпрос. Определено ние слагаме акцент повече върху клаузата за солидарност, а не клаузата за взаимопомощ. А по отношение на заглавието на документа, знаете, че имам твърде много бюрокрация, която трябва да се преборим, ако решим да сменим заглавието на доклада. Така че трябва добре да помислим. Ако искаме все пак нещо да се подобри, трябва да помислим дали е възможно да го направим в съответния срок. А що се отнася до примерите, които даде колегата ни тук, аз в момента чета една много интересна книга Кипърската конспирация, написана в 99-та година от двама английски журналисти, но за сега нямам отговор на вашия въпрос. Щеше да бъде много интересно, ако го имах. Благодаря. Председателят мисля, че няма други искания за изказване. Нека да повторя. По въпроса за клаузата за солидарност. Крайният срок е 20 септември по обед и гласуваме на 9 октомври. С което преминаваме към следващия доклад, междинен доклад, към постигане на действителен економически и валутен съюз. Господин Даф, извинете, забравих да ви дам думата. Да, да, много ефективно се провежда заседанието и ви поздравявам за това, но нека все пак да кажа, че целта на доклада е да даде възможност за задействане на клаузите за взаимна отбрана, за взаимопомощ и солидарност. Ние не търсим начини да създаваме поводи за враждебност в такъв смисъл. Затова призовавам и колегите да прочитат много внимателно какви са критериите, свързани с клаузата за солидарност, където се описват съвсем реално обстоятелствата, в които тя може да бъде задействана. Там се включват и е, съображения като тероризъм и природни бедствия. И смятам, че е ясно, че членството в Европейския съюз предполага и една взаимна ангажираност и е, взаимна отговорност. Ако е, Сърбия и Австрия от е, Австро-Унгария от дадените примери бяха били членове на договорена рамка във времето си, по това време, смятам, че просто нямаше да има Първа световна война. Председателят, още веднъж извинете ме, че пропуснах да ви дам думата. Сега приключваме дебата по тази точка. Нека да не губиме темпото. И да преминем към междинния доклад за постигане на процедурата за економически, за многогодишната финансова рамка 2013. Господин Търковски е докладчикът. Става дума за становище по документа за бюджета, но ние не сме получили самия документ, така че е много трудно да дадем становище по чисто институционалните въпроси и връзката на този документ с Лисабонския договор. Господин Църковски, естествено, по тези причини не е и в състояние да ни представи доклад. Затова Смятам, че най-добре е да работиме с текста на комисията направо. Нека да чуем господин Цър Трасковски. Само три думи, е, колеги е, и господин Дав също за вас, за многогодишната финансова рамка и нашата позиция. Ние изчакваме становището на Комисията по бюджет, за да реагираме, така че в момента няма какво да обмисляме и не искам да започваме сега отново дискусии, защото е, имаме други неща, които да обсъдим, като например засиленото сътрудничество. Но е редно да сме наясно, че трябва да помислим като, конституция, е, като комисия по конституционните въпроси, какво можем да кажем по въпроса за междуинституционалното сътрудничество. Защото ние имаме определена процедура за обмяна на писма, но нека да помислим какво трябва да залегне в междуинституционалното споразумение. А също така трябва да мислим и за отношенията между Европейския парламент и Европейският съвет. Трябва да помислим дали искаме по някакъв начин да формализираме отношенията, които имаме с тях, което според мен ще бъде много трудно защото междуинституционалното споразумение между парламента, съвета и комисията, не само между парламента и съвета. Та в такъв смисъл призовавам всички колеги да мислят по тези въпроси. Ние, като Комисия по конституционалните въпроси, трябва да имаме позиция. От една страна ние ще дадем становище в отговор на мнението на Комисията по бюджетите, но ако имаме определени идеи, които искаме да предложим, ще е добре да ги обсъдим и тук в, на заседание на комисията. Затова ви призовавам. Мислете по темата. Е, знаете, че всички докладчики, които работят по многогодишната финансова рамка, се срещат е, редовно. И ми се иска, когато аз представям определени мнения, преди това да сме ги обсъдили тук в комисията, за да е ясно дали представям свое становище или становище на нашата комисия. Не искам да започваме сега дебат за всички подробности по темата, затова ви обръщам внимание. Lieta che non si instauri un Председателят. Благодаря. Няма да има дебат, така че пестим време. Освен датата това е 30 септември по обед. На 9 септем... Е, октомври ще гласуваме. Друго нямам. Мога само да добавя, а, че аз искам да вървим достатъчно експедитивно, но тук ме информира, че Колега, има въпрос по клаузата за солидарност. Тази точка е прекратихме, но нека все пак ще ви дам думата, само че възможно най-бързо, ако обичате. Благодаря. Действително, докладът на господин Дав е от името на Комисията за сигурност и отбрана и е малко странно, защото още не сме наясно как ще гласуваме. Защото доклада въобще не бе гласуван в Комисията за сигурност и отбрана. А също така смятам, че трябваше да бъдат подадени изменения тук в нашата комисия от името на докладчика в Сянка господин Дафта. Искам да се ориентирам в процедурата как ще гласуваме по този доклад. Има доста голяма разнопосочност в мненията. Нека да обсъдим този въпрос малко по-подробно. Той е важен. господин Дав. Днес след обед стана ясно, че Комисията за сигурност и отбрана ще осъди, обсъди въпроса по същество утре преди обед. Аз е, в е, всяка комисия всъщност е, подавам едни и същи изменения с цел да преодолея максимално риска да има несъответствия между различните, между становищата на различните комисии. По чисто по въпроси по същество те ще бъдат решавани от Комисията за сигурност и отбрана, а административните въпроси ще се решават от нашата комисия. Аз смятам, че ще успеем да се справим в е, рамките на времето, което имаме. Председателят. 20 септември по обед е срокът за подаване на изменения. 9 октомври гласуваме. Имате време да подадете изменения, да ги обсъдим и да ги тълкуваме, за да сме спокойни. Нека да продължим с дневният ни ред. Програмата Европа за гражданите за, до 2020 година. А по господин Дав, по въпроса за многогодишната финансова рамка, господин Църковски ме покани да разговаряме на кафе, но аз лично не съм в състояние да поема този ангажимент. Просто пояснявам. Ако очаквате до 20 септември да подадем изменения, документът трябва да ни е представен. А такъв все още няма. Това е едно. И второ, бих искал да помоля докладчикът да разгледа и следният казус. Какво би се случило, ако в края на преговорите парламента реши, че не може да приеме пакета с, за многогодишната финансова рамка и предложението за собствените средства. Така, оставам впечатление, че в съвета не е постигнат почти никакъв напредък по този въпрос. Има много голям разнобой в мненията на страните членки. А също така се разхождат и мненията на комисията, съвета и парламента. Не може да се изключи варианта да не се постигне споразумение което ни поставя пред много интересния вариант да се озовем в конституционна криза. И ние, като водеща, т.е. като отговорна комисия, трябва да поне да отчетем а, така параметрите и обсега на този проблем и да го обмислим дори и да не се случи. защото дори да не се наложи да, да се справяме с такъв проблем, ще можем да обсъдим колко е необходимо да можем да постигаме споразумение. Господин Голтери. Само да кажа, че приемам поканата. Елементи дал dal punto di vista eh, istituzionale. Мисля, че е, нашата комисия определено трябва да даде мнение по тази чисто процедурна задача, преговорите за многогодишната финансова рамка. Няма да говоря за различните варианти, клаузите за преразглеждане и така нататък. Но ще е много добре, ако все пак в един момент ни информират до къде са стигнали нещата и съответно имаме документ за това. Следващо оратор. Става дума за графика. Доколкото разбирам, ние трябва да чакаме комисията по бюджет и да излезе с документ, за да можем ние да реагираме. Естествено, може би неофициално можем да реагираме и преди това, но какво се случва с официалните срокове. Нали? Ние неофициално можем да си правим каквото искаме, но в край на кращата в комисията трябва да имаме възможност да се обсъди документ, конкретен документ официално. И ми е много трудно да си представя как ще успеем да направим това, като се има предвид какъв график се предлага. Direi che eh, le indicazioni che erano state formulate supponevano Доколкото разбираме, ще има документ. Това не бе казано. Но като си има преди, че нямаме документ, може би трябва да определим крайните срокове след като бъде получен този документ. След като получим документа, тогава ще решим какви да са сроковете, което ще ни даде възможност да се запознаем обстойно с документа, нещо, което не можем да направим на този етап. Следващия въпрос – програмата Европа за гражданите, господин Хефнер от Комисията по култура. Доклаче по становище става въпрос е, за член 352 от Договора за Европейския съюз. Комисията за култура не е съгласна с това правно основание и предлага член 167. Господин Хафнер предлага законодателно изменение, което да бъде включено или в законодателен доклад, или в междинен доклад, в зависимост от крайното решение на Комисията по култура. За да имаме достатъчно време, за да обсъдим доклада ИНЕКС за управлението, ще помоля господин Хефнер да бъде максимално кратък. Благодаря. Първо искам да кажа, че както и вие споменахте, трябва да се занимаем първо с въпроса за правното основание. Комисията по правни въпроси разгледа въпроса и излезе с становище. Имаме и становище на комисията по... Очаквам становище на комисията по култура. Аз съм изцяло съгласен с становище на двете комисии, а именно, че правното основание трябва да е член 167 и 352. Поради това становището ще мине по обикновената законодателна процедура. Във връзка с избирането на тези два члена за правно основание. А сега накратко представене на програмата. Повече това са запознати с програмата Европа за гражданите. Сегашния период изтича през 2013 година, бе започнал през 2007. Въпросът е да осигурим последователност с следващата програма за периода 2014-2020. Комисията излезе с обстойно предложение по въпроса, в което навлиза в доста големи детайли. Целите са използване на програма за работа, която включва оперативни цели и насоки. Оперативните цели фигурират в някои части на програмата. Няма да навлизам в големи подробности, тъй като и сами можете да се запознаете с документа. Относно становището, трябва да направим така, че дебатът, който се води в други органи и най-вече становищата на всички органи, участващи в инициативите, становищата за работната програма, за решените проблеми, за възможности за подобрение. Всички тези идеи, предложения и изменения трябва да бъдат отразени в нашето становище, което ще бъде внесено за обсъждане. Искаме също така да направим така, че и метода за работа на комисията да бъде конкретизиран, да се предвиждат съвместни проекти между различни заинтересовани страни. Това са проекти, в които ще участват различни неща от по-малък мащаб, проекти за изграждане на връзки, Ще се работи и по изграждането на връзки с по труднодостъпните групи. Идеята е посланието да стигне до абсолютно всички групи. Предлага се също така в текста ясно да бъде заявено, че ние няма да заменим хоризонталния диалог, за който са предвидени бюджетни средства на други места – трябва ясно да бъде пояснено, че средствата за програмата Европа за гражданите не се използват за проекти, които могат да бъдат финансирани по други линии, а само за инструменти, които са изцяло в ресора на тази програма. За общоевропейските програми предлагаме малко по-свободен текст. Дейности, които се извършват с трансграничен план или имат европейско измерение. Иначе, предложеното поле на програмата ще е прекалено стеснено и редица ценни дейности няма да бъдат допустими. Има много неща, които са трансгранични, но не са на общо европейско ниво. Така че с текста мисля, че се разширява приложното поле до известна степен. Относно индикаторите, предлагаме те да бъдат представени в приложение, а не в същинската част на текста. Според нас от експертната гледна точка това е добро предложение. Аз съм сигурен, че вие ще се запознаете обстойно с документа. Очаквам с нетърпение вашите забележки и предложения за изменения по текста, който внасям. След като бъдат внесени измененията, ще можем още веднъж да обсъдим документа. Е, е, Госпожа Гурмай. Благодаря, господин председател. Колеги, първо искам да благодаря на Гералт за работата по това становище. Ние и двамата вярваме не само в европейските граждани, а и в европейското гражданство. Затова и мисля, че този документ е основен приоритет за всички нас. Искам да се говори повече за европейското гражданство. Вече проведохме обсъждане на идеята 2013 година да е година на гражданите. Настоявам за всичко това, защото според мен ние трябва да помогнем да се насърчава чувството за европейско гражданство, особено по време на криза, когато единството на Европейския съюз е поставено на изпитание или под съмнение. Ето защо в тази връзка програми като Европа за гражданите трябва да бъдат разглеждани много сериозни. Насърчаването на участието на гражданите в процеса на взимане на решения в Европейския съюз, Насърчаването на транснационалните и европейски дебати трябва да са приоритети. Според мен има конкретни области, в които можем да действаме съвместно, за да се осигури по-добро разбиране на функциите на европейските институции, да провеждаме разяснителна кампания за ползите, които носи Европейския съюз, която е насочена най-вече към по-младото поколение. Това е въпрос, който вече е поставен. По-младите поколения са запознати с Европейския съюз, но някакси не виждат ползите от този проект и от правата, които им носи европейското гражданство. И внесени са изменения за изграждането на капацитет, разработване на най-добри практики, обмен на най-добри практики, които също са много важни според мен. Още веднъж искам да благодаря на Гералт за свършената работа. Госпожа Янахо. Благодаря. Това е много интересна програма. Особено с оглед сегашното положение и важността на Европа за гражданите в момента. Особено важен момент, според мен, е връзката между Европа и младите граждани – ако е, разгледаме очертаващите се в момента тенденции в Европа, ще видим, че се стига до доста крайни случаи. Крайните дясноцентристски партии са във възход, което сочи, че подобна програма може да изиграе много положителна роля. Това е така, защото европейските граждани изглежда имат усещането, че се случват много отрицателни събития заради сегашния социален модел в Европа. И че те се случват всъщност заради Европейския съюз. Хората не разбират какви са положителните неща, които се случват в момента. Често те не се дават сметка за ползите които са получили европейските граждани от Втората световна война до сега. Може би те не се, толкова, не се интересуват толкова много от тях или просто ги приемат за даденост. Та, според мен, програмата трябва да се използва оптимално Колегата в своя доклад е предложил много интересни идеи. Надявам се, че всичко ще даде резултати, защото в момента дискусиите с малите хора не са довели до някакви конкретни резултати. Харесваме предложението на господин Хефнер да поставим акцент най-вече върху историята на Европа и демократизацията, както и ползите смисъла от европейските институции. Хубаво би било да се изгради връзка между тази програма и вече съществуващи национални такива. Държавите членки трябва да имат смелостта да използват ползите и богатството, което носи Европа. Обикновено се казва всичко хубаво идва от е, националното правителство, всичко лошо идва от Европа. Очевидно, че тази програма не е решение на всички проблеми, но много полезно би било парламента и конкретно нашата комисия да се занимае с проблема. Да видим как работят националните правителства, и най-вече как използват отпуснатите от Европейския съюз финансови средства. Можем да видим какво може да се направи с тенденцията за възход на екстремизма. Още веднъж благодаря на докладчика. Благодаря Искам само да ви напомня за по-кратки, да сте по-кратки в изказването. Господин Бронкс, ще бъда съвсем кратък. В меморандума се говори за криза на доверието в Европейския съюз. След това се говори за това, че гражданите не се дават пълна сметка за ролята на Европейския съюз и неговите постижения. Основната теза е ясна, а именно, ако има някаква антипатия към Европейския съюз или някакво разочарование от него, то това се дължи на факта, че хората не го разбират. Ако разбират Съюза, ако имат повече знания, ще почнат да оценяват Европейския съюз. Евентуално Европейския съюз трябва да е малко по-самокритичен, евентуално хората разбират прекалено много добре Европейския съюз и именно заради това се разочароват. Източника на разочарование не е прекалено малкото познание, а прекалено голямото познание. Бене, онореволе Гуереро. Господин Гуереро. Благодаря, ще бъда кратък. Госпожа Янако спомена че трябва да действаме и на национално равнище, за да защитаваме европейския проект. Това е особено актуално днес, според мен. Трябва да покажем какво се е направено от Европейския съюз в отделните държави членки. Много правителства, според мен, се опитват да настроят гражданите срещу Европейския съюз. Някои срещу други, страни, някои пък винят и трети страни за проблемите им, защото не могат да ги решат сами. Днес повече от всякога ние трябва да обясним на европейските граждани за какво точно става дума. И на национално, и на европейско равнище. Подходът ни трябва да е балансиран и мисля, че всичко това съответства до голяма степен с предложенията на господин Хефнер. Благодаря, господин Хефнер. Ще бъда кратък. Искам да благодаря на колегите, които взеха участие в дебата. Изцяло съм съгласен с госпожа Кормай, че понятието европейско гражданство трябва да бъде разглеждано сериозно. Ние трябва да го заздравим, да надградим върху него. Очаквам с нетърпение да получа някои от вашите предложения, госпожа, госпожа Жанако. Радвам се на вашите продължения, които се свидетелство, че сте се запознали добре с документа и се радвам, че вие цените работата, която съм свършил. Господин Гереро, съгласен съм с подхода, който очертахте. Какво по-добре от това да застравим Европа чрез програми, които насърчават идеята за реална Европа за гражданите, които насърчават диалога с гражданите, които представят историята, демократизацията. Според мен това е много ценна, добра програма, която ще получи сериозен и паричен ресурс – Мисля, че ако някъде навлизаме прекалено голяма конкретика, може да генерализираме текста известно време. Но мисля, че се движим в добра посока. Искам да благодаря на комисията за чудесната подготвителна работа. Благодаря ви, господин Хефнер. Гласуването, ако ще трябва да се свър... е на 9 октомври и мисля, че краен срок за изменение при това положение е четвъртък, обяд, 20 септември. Осма точка. Към постигане на действителен економически и паричен съюз. Докладчика е господин Гуалтиери. Водещата комисия е Комисията по економическите въпроси. Докладчикът си сътрудничи с Комисията по економическите въпроси при изготвянето на доклад. За доклад на председателя на Европейския съюз. Процедурата е по член 50. Председателите на двете комисии са разделили ресора и задачите помежду си. Нека да изслушаме господин Голтиери. Като се има предвид, че трябва да пристъпим незабавно към въпроса за конституционните въпроси и многостепенното управление, като се има предвид тясната връзка между двете теми, докладчици са господин Голтери и господин Търковски за втория доклад. И при условие, че не остава някой около част от гласуването, Искам да помоля господин Голтери да представи двата доклада. Ако не е съгласен, значи няма да има гласуване, само обсъждане. Просто да ги обсъдим и двата документа. Извинявам се, казах гласуване, имах предвид е, обсъждане. Грешка на езика. Как искате? Двата документа заедно или един по един да ги обсъдим? Както кажете вие, господин председател, казва господин Колтиер, господин Църковски, вие съгласни ли сте да обсъдим наведнъж двата документа? Господин Колбът е тук с нас. Той е представител на канцеларията на господин Ван Ромпой. Първо ще дам думата на двамата докладчици. Господин Голтиери е първите, като е докладчик и по първия доклад. Има ли възражения? Няма. Добре, господин Голтели получава думата при това положение. Благодаря. Ще се спра на становището, защото според мен то е най-неотложно и е документ, по който трябва максимално бързо да се гласува. Трябва да забравим, че този текст е част от по-обща работа, която вършим заедно с господин Църковски. Процедурата по член 50 е доста трудна. Очевидно ще трябва да вземем пред становище на Комисията по економическите въпроси по нашите изменения. Но мисля, че няма сериозни пречки. Аз се запознах с проекта доклада на госпожа Тайсен. Искам да й благодаря и за присъствието днес тук. И видях, че има принципно съгласие по същество с моя доклад. Истинският економически и паричен съюз изисква ресурси и затягане на фискалния съюз и централна роля на демократическата легитимност и Европейския парламент. Също така и процес на реформа, който трябва да е ефикасен. За тази цел ние трябва да можем да действаме текущо и незабавно. Относно съществените въпроси, няма да навлизам в големи подробности, само ще кажа, че има принципно съгласие. Като се има предвид краткия крайен срок, аз не успях да представя доклада днес. Но докладът ми е насочен именно към областите, където има съгласие. Аз се занимавам с правните институционални въпроси, разглеждам областите, където трябва да се извършват промени в договора. Разглеждам къде са необходими промени в съществуващите договори. Както казах в самото начало, и двата доклада, моя и на госпожа Тайсън, са единодушни по един въпрос, а именно, че трябва да се засили економическото управление, да се засилят връзките между него и управлението на Европейския съюз. Видяхме какви са ограниченията, пред които е изправено управлението през изминалите години. Мигел Мадуро по време на изслушване също предоставя по-допълнителна информация с убедителни аргументи и доводи по темата. Именно по въпроса, че междуправителственото управление, което се основава на процедури, структури и органи между правителствени спогодби, има сериозни проблеми с ефикасността, защото е необходимо единодушие, не може да има пряка нормоторческа двойност, могат само да се координират е, вътрешните действия в държавите членки. Също така този подход изисква използването на национални ресурси и съгласието на санкцията на националните парламенти. Поради всички тези причини процедурата не е само е неефикасна, а има проблеми в нейната легитимност. Стои въпроса между националния политически дебат и цялостната политика. Националното ниво на политика и европейската политика. Заради проблемите с ефикасността и легитимността трябва да се намери решение и според мен единственото възможно решение е е да върнем обратно управлението на европейско равнище в някои области и да се засили еврозоната. Това е хубаво да бъде изтъкнато, защото има една тенденция към преминаване към междуправителствени спогодби отново. Има силна такава тенденция. Аз просто искам да поясни колко ограничен е подобен подход. С него да, процедурата се упростява, но се намалява ефикасността на управлението, намалява се легитимността на управлението на европейско равнище. Така се губят и ресурси на европейско равнище. Другото, което искам да кажа е, че сегашната правна уредба, макар и да е легитимна, трябва да бъде доразвита. Ние трябва да използваме всички възможности за подсилване на сътрудничеството в еврозоната между отделни страни, без това да е в ущърп на европейската институционална рамка. Процедурата по 30, ти член за силено сътрудничество. Могат да се предприемат съществени мерки за постигането на истински економически и паричен съюз – без да е необходимо да се прибягва до междуправителствени спогодби и структури. Доклада е разделен на четири основни блока. Взимам отношение по доклада на господин Ромпове, по отношение на госпожа Тайсен, Разглеждам конституционалните въпроси, реформата на договора, договарянето на договорите. Предложението на госпожа Тайсън касае по-общи въпроси, демократичната легитимност на Европейския съюз и страните от еврозоната. Десете точки в становището. Първата е Банковия съюз. Разглежда се въпроса за използването на специална процедура за осигуряване на паричен капацитет на Европейската Централна банка и за използването на обикновена законодателна процедура. Вторият въпрос касае фискалния съюз. преобразуване на общите компетенции по договора. Политическите и економическите е, компетенции се превърнат смесена компетенция без това да налага реформи в договора. Според мен, по силата на договора за Европейския съюз може да има задължителна процедура за економическо наблюдение – особено като претенция. Възможно е да се използвате нови мерки, а именно надзор от съдебен орган. Ако постигнем напредък по тези въпроси, ще подобрим задължителния характер на надзорния елемент, на надзорния етап. Това всичко върви ръка за ръка с подсилване на ролята на парламента и използване на делегирани актове, които предполагат съгласие от парламента за въвеждането на мерки. Освен всичко това, трябва да се работи и по економическите условия, економическите предпоставки, а именно по-добро равновесие между стабилността, растежа и солидарността. Но това не е от ресора на нашата комисия. Следващият въпрос – възможността на член 9 от договора. Междусекторната клауза за социалните мерки. Това е друга област, която трябва да бъде подсилена и да се осигури по-голям надзор в превентивната част, превентивният етап по изготвянето на бюджета, да се засили солидарността спрямо сегашните параметри. Аз проучвам правните възможности да бъдат предприяти подобни мерки. Като си има предвид, че липсва нормативна уредба, проучваме въпроса за въвеждането на стимули, с които ще бъде засилена значително ефикасността от по-задължителното управление. Пета точка, много важен момент от доклада на госпожа Тайсен. Истински економически и паричен съюз е нещо, което не може да се основава само на правилата за наблюдение на националните бюджети и политики – Необходими са повече ресурси, които да бъдат насочени към структурния дисбаланс, цикличният баланс, който проистича от общата валута. В моето становище разглеждам възможността за органична реформа на договора. В момента Имаме бюджет на еврозоната, който може да финансира подобен тип дейности. Риска, който е обект на актуален дебат в момента, е, че ако се приеме отделен бюджет за еврозоната, това може да се отрази на легитимността на подобни ресурси и може да доведе до проблеми с националните проблеми, проблеми с прозрачността и надзора. В становището излагам тезата, че е необходима процедура, с която можем да използваме предложението на комисията, а именно да се използват ресурси от данъчното облагане, за да се подсили взаимоотношенията между страните от еврозоната, което ще доведе до един многостепетен бюджет. Допълнителните средства могат да минат по обикновените бюджетни процедури, за да се подкрепи създаването на антицикличен фонд срещу безработицата. Една идея, която се обсъжда тези дни. От политическа гледна точка, според мен, много трудно е да се мине само чрез междуправителствени механизми, като Европейски механизъм за стабилност. Поради същите тези причини, последващия въпрос разглеждам възможността за използване на механизми на общо европейско равнище, например Европейски механизъм за финансово, финансов надзор, кои в еврозоната, или да използваме член 136 и шеста точка, който още не е влязен в сила, но ще влезе в сила след произнасянето на Германския конституционен съд. Това не прече да използваме Европейския механизъм за финансова стабилност като част от европейското законодателство. Следващата точка, номер 7. отново заздравяване на Съюза, по-етапно развитие за предоставянето на гаранции на европейски обликации. Това е доста специализиран въпрос. Член 153 предвижда специфична клауза, която изключва мерки за спасяване при криза. И третата група въпроси за координиране на економическата политика. Тук подчертаваме необходимостта от особената процедура по 136 член – така че економическите насоки и насоките в областта на економическата политика да бъдат по-задължителни от обичайното. Разбира се, тук става въпрос за демократичната легитимност и естествено се насочваме към варианта междуправителствено споразумение. rispetto alle Economic Policy Guidelines eh, di cui all'articolo 121.2. Ottavo punto. Това по 121.2. Осма сега по четвъртия блок въпроси. Взаимоотношения между Европейския съюз и националните законодателни събрания. В обобщение мога да кажа, че в следващия доклад ще навлезем в по-големи детайли. А тук сме се спрели само на главния въпрос. По доклада Ван Ромпой. Значи трети и четвърти блок. Или трети и четвърта група. Стигаме до това, дали Европейският съюз се нуждае от парламент на еврозоната. Моето мнение, чисто и просто е не, отрицателно. Практически това би било невъзможно, а всъщност би довело до обратния на очаквания резултат. И то по една проста причина – Сега вече са установени отношения на парламентарно равнище между националните парламенти и Европейския парламент и при това е прият специален доклад. Една асамблея на националните парламенти не би могла да действа с такава задължителна сила. Още повече, че съгласно договора, Европейският парламент представлява граждани, а не държави. И еврото, съответно, е валута на Европейския съюз, не на еврозоната. Та аз отстоявам тезата, че следва да се осланяме на Европейския парламент сегашната му конфигурация. От гледна точка на легитимността, тук няма съмнение. Да, възникват известни проблеми, но те са по-малко, отколкото биха възникнали при други решения. Още повече останалите решения далеч не могат да се похвалят със същата легитимност. При изменение на договорите бихме могли да се върнем, разбира се, на този въпрос, но при сегашното положение е, бихме могли да запазим своеобразното джентълменско споразумение. Един комисар по економическите въпроси от една страна, плюс и съответно този комисар да бъде излъчен от еврозоната, плюс възможността националните делегации в Европейския парламент от еврозоната да могат е, да прокарват своите идеи при някои от по-щекотливите въпроси, това за сега е достатъчно. По-нататък в моето становище аз поначало се стрема да избегна изменение на договора. Разбира се, при е, едно дълбоко устройствено изменение на договора, вече няма да говорим за някаква мини реформа. Не можем да подминем в такъв случай въпроса, генералния въпрос за правомощият. И за да стане по легитимен Европейският съюз в очите на собствените си граждани, трябва да, да се стремим към органична реформа или устройствена реформа на, на договора. И за това трябва да се подготви политическата обстановка навсякъде в Европейския съюз. А можем да започнем още с избирателния механизъм за Европейския парламент. Та, в моето становище аз заявявам, че парламентът е готов да поеме правото си на инициатива по 48 член от договора за реформа на същия, но вероятно този въпрос за реформата на договора следва да се отложи до края, до към края на настоящия парламентарен мандат. Сега господин Търковски има думата. Председателят се извинява. Ще трябва да изляза от залата за 5 минути. Госпожа Гомай ще ме замества междувременно. Господин Тарковски, опитваме се да е, работим в сътрудничество с Комисията по економическата политика, в колкото се може по-висока степен. И то независимо от правилника, всъщност е, стремим се нашето становище да придобие тежест още по-голяма от тази, която му се отдава по правилник. Възниква въпрос от непосредствено значение за банковия съюз. Ние ще трябва да се произнесем по конституционните въпроси, които това поражда – след това вече е, с господин Галтиери ще се занимаем с други въпроси във връзка с необходимостта от създаването на някакъв гъвкав режим предвид променящата се реалност. Тоест ще хвърлим поглед и, и малко по-нататък в бъдещето, отвъд хоризонта на банковия съюз. онова, което казваме днес, разбира се, има пряко отношение към доклада Галтери, но и по-далеч във времето. Да, трябва да помислим какво е необходимо да се направи сега, тъй като не само финансовите пазари, а и избралите ни европейски граждани очакват някакви резултати – и вече оттам нататък да погледнем по-напред в бъдещето, понеже двете неща са взаимосвързани. Във всеки случай обаче трябва да избегнем създаването на впечатлението, че Европейският парламент се е вторачил единствено в собствената си съдба, в институционалния си статут. Напротив, ние сме загрижени за положението на хората, за благосъстоянието на гражданите, за съдбата на еврото и трябва да внушаваме това и на общественото мнение. Като разбира се, някои институционални въпроси не могат да бъдат пренебрегнати. Значи, какво може да се направи сега, веднага, с инструментариума, с който вече разполагаме, без да се стига до изменение на договора, можем да направим немалко, както по отношение на Банковия съюз, така и по отношение укрепването легитимността на Европейския парламент. Както каза колегата, през последните години се разпространяват различни идеи, една от които е нашите партии, политическите партии, излъчени в Европейския парламент, да придобият по-голяма обществена видимост е, да, да заявят своите програмни намерения по красноречиво. Така че нашите избиратели наистина е, да участват по-активно е, в дебата за бъдещето на Европа. А въпросите от непосредствено значение – за банковия съюз са, са естествено неотложни и аз съм съгласен с повечето от съдържанието на становището на колегата Гуалтиери. Определено трябва да опазваме общностния метод и целостта на Европейския съюз. Роберто, господин Гуалтиери, е, категорично подчертава това в становището си и това, че не се нуждаем от нови институции. Така отговаряме на част от въпросите, е, повдигнати от е, проблемния доклад. Първото, което казваме тук е, че Европейският парламент вече е легитимен да се занимава с всички тези въпроси, доколкото е избран пряко от гражданите. При това, разбира се, е, парламентът не съсредоточава в себе си цялата демократична легитимност. Той трябва да взаимодейства с националните законодателни събрания, но на основата на Лисабонския договор при отказ от създаване на нови излишни институции. Освен това, на лице е протоколът за отношенията между Европейския парламент и националните парламенти. Има и други формални и неформални възможности – в това число редовните срещи е, с националните депутати е, по повод на годишната бюджетна процедура на Съюза. Нещо също много важно, което Роберто категорично заявява, е, че следва да избягваме междуправителствените решения на проблемите извън рамките на договора. И ако помислим, например, за засиленото сътрудничество, в случая във връзка с Банковия съюз, не бива да забравяме, че съгласно договора, а и винаги до сега, засиленото сътрудничество в, всичките си превъплъщения, още преди Лисабонския договор – а и по Амстердамски, и по договора от Ница, е последната възможност. Винаги е било така. Първо трябва да се опитаме е, да работим заедно, съгласно договора, и вече, ако не успеем, да възприемем засиленото сътрудничество. Два въпроса. Е, както казах, аз е, от все сърце съгласен с Роберто, а, и наистина можем да, да гледаме по-напред, е, но предпазливо. Та в тази връзка въпросите първо е, в по-голяма задължителна сила на економическите насоки. Изцяло подкрепям това, но как да стане? Дали чрез междуинституционално сътрудничество? трябва да помислим. И вторият по-важен въпрос е за европейския бюджет. Не съм съвсем сигурен, че следва да смесваме парите по Европейския стабилизационен механизъм за преодоляване на кризата е, с европейския бюджет, е, общия европейски бюджет. Когато водим преговори за новия бюджет до 2020 година, естествено съдбата на еврото е, е, заема централно място. Но нашият отговор е, че бюджетът на Европейския съюз следва да се съчетава с финансовите механизми за е, овладяване на еврозоната. И че в крайна края ще става въпрос за капиталовложение, като, като най-добрия начин да се освояват средствата. Но, но, както казах, не съм сигурен, че е, е, инструментите за стабилност <coughs> на еврозоната следва да бъдат включени в европейския бюджет като раздел. Това е най, най-спорният аспект е, от становището на Роберто, по който би трябвало да е, работим още. Мисля, че този двуешалонен, така да се каже, европейски бюджет е, е, би породил нови проблеми, би създал сериозно объркване сред нашите граждани. Е, като е, излезе, че за преодоляването на финансовата нестабилност изразходваме милиарди и милиарди, което е факт, но вече това ще бъдат разходи на европейския бюджет. Не съм сигурен, че това би било удачно. И накрая един по-скоро процедурен въпрос. Би трябвало да сме наясно как ще процедираме. Първо доклада Айсенс, след това нашето становище, след това нашия доклад по многозвенното управление с някои е, идеи за бъдещето и само за бъдещето институционално устройство на Съюза. Тези три неща, разбира се, са неразделни. Трудно бихме могли да ги разделим, но от друга страна би трябвало да следваме такава последователност. Тоест, да не се занимаваме с всичките множество и множество въпроси, в доклада, в становището за Банковия съюз. Роберто се е постарал да, да разграничи така нещата, но, но трябва още. А, при, както казах, взаимодействие с економическата комисия. Благодаря. Grazie, onorevole Tarkovsky. E adesso prego la signora... Благодаря, господин Тарковски. Господин Айсън. Госпожа, извинете. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за поканата да се включа в заседанието на Конституционната комисия. Ние също с радост ще приемем господин Гуалтиери в нашата комисия по економическата политика, когато обсъждаме доклада ми в четвъртък. Той, разбира се, е подгласник, е, член на економическата комисия, но аз се възползвам във всеки случай от възможността да, да отправя официална покана към него. Позволете ми да напомня организационната схема. Нашата комисия, економическата, е водеща а Конституционната е, е комисия по становище по засилената процедура, но не бива да забравяме, че в край на краищата се работи законодателна резолюция по 225 член от договора и 42 член от нашия собствен правилник. Не бива да забравяме тази устройствена схема. И значи целта е да представим на комисията, на Европейската комисия, един списък от наши законодателни идеи, които тя да превъплати в, в проекто нормативни актове по е, клаузите на договор. От което не следва, че не е възможно да, да, да разширим обхвата е, на съдържанието, но, но същината на работата ни е този списък евентуални е, законодателни предложения. Преди е, лятото, а и тези дни, е, през септември, проведохме две изслушвания и трябва от тук да работим доста усилено, тъй като предложенията, които правим, това число по проекта доклада, не са разгледани все още от нашата комисия. Работният документ ще бъде готов за изслушването с комисаря Барние и представители на Централната банка и други. Ще ще даде насока на членовете. Но, но, както казах, е, предстои едва в четвъртък да обсъдим. А времето ни притиска. Е, председателския е, съвет настоява да побързаме. Знаете, Ван Ромпой, Юнкер, Ван Ромпой бе помолен от е, Юнкер, е, е, Барозо и Драги да, да изработи своя доклад за, за по-високата -по степен на, на обединяване в бъдеще в финансовата област. И ние трябва да спазим срока, за да се включим в този процес. В комисията ще гласуваме не по-късно от 15 октомври. От там нататък ще трябва да, да видим как ще се развият нещата в различните институции. Тук вече говорихте за един проблемен доклад и някои други документи. Миналата седмица се чу, че Европейската комисия ще е, излезе с, с някакъв пилотен документ. В хода на процедурата ще ни залеят от къде ли не всякакви идеи и доклади, но толкова по-добре, колкото повече идеи се разпространяват, толкова по-добре. В моя доклад аз ще подчертая, отново, прочим, подчертавам, че става въпрос за законодателна резолюция по 225 член. И вече в приложението ще изброим задачите, които възлагаме на Европейската комисия. Но пък е необходимо и политическо послание и в тази връзка мястото му е в преамбюла. Е, доста обемен се оказва преамбюла поради това. Но няма друг начин да се заяви политическата ни воля. В доклада си съм се опитала да проявя амбициозност на целите. Знаете, сериозен дефицитът на демократична отчетност, е, а и на е, е, ефективност в рамките на Европейския економически и паричен съюз. Много се върши извън институционалната рамка, по разбираеми причини, най-малкото бюджетни средства не биха стигнали на институциите на Съюза само. От друга страна, въпреки амбициозните си цели, аз си давам сметка, че сериозните промени не могат да станат а, отведнъж. И наистина на първо време трябва да се търсят решения в рамките на действащия договор. По-конкретно какво подчертавам е, в доклада си от политическа гледна точка? Първо, Европейският парламент е, да участва по-активно. До сега не е, не е въвличан в достатъчна степен в тази дейност. По договора, а и относно договор. Е, би трябвало ние да, да можем да се произнесем за е, евентуалното му изменение. Понататък четирите стълба, така да се каже, на пътната карта, представена от председателя е, на Ван Ромпой. Първо, Банковия съюз и, и, и това е най-неотложната задача Ако целта ни е наистина да излезем, да преодолеем кризата, би следвало да мислим не само краткосрочно, а и по-дългосрочно за измененията на економическия и паричен съюз. Първата ни задача е да установим стабилност. Но това е предпоставка. Aantal lidstaten op Nu, we weten dat er sinds vorige week een concreet voorstel, wetgevend voorstel... Знаем, че миналата година, извинете, миналата седмица комисаря Барния излезе с конкретни законодателни предложения по банкови надзор. Готви се доклад по тези предложения, доклад на парламента. Трябва да видим как всичко това ще си дойде на място. И в доклада ще с моя ще се каже нещо по този въпрос. По-нататък е, въпроса е, за реорганизиране на изпаднали в затруднения банки, за депозитните гаранции. Но ако ще имаме механизъм за надзор, то тези двете последните реорганизацията на банките и депозити гаранции трябва да бъдат организирани по еднообразен начин. Не можем да имаме надзор на банките общо от една страна, а от друга страна е, фондовете за реорганизация и гарантиране на депозитите да си останат национални. По-демократичната отчетност трябва да проявим особена бдителност тук и Альтернативите, които стоят пред нас, са изключително важни от политическа гледна точка. Какъв ще бъде този надзорен орган, от кои страни, кои банки ще наблюдава, какви ще бъдат задачите му. В моя проект аз отдавам предпочитание на Европейската централна банка. Трябва да видим какво ще каже Комисията по економическата политика – но ясно, ЕЦБ има своите предимства. След това вторият аспект е данъчният или фискалният съюз. Много е направено, господин Гуалтиери каза. За голямо съжаление, голяма част от направеното е извън полето на общностния метод, понякога по разбираеми причини е, от неотложен характер. Но аз казвам в доклада си, че ние трябва да се върнем на общностния метод. А всички следващи стъпки да се основават на детайлна преценка на ефекта от предходните. Примерно, фискалния договор все още не е оценен, а ние вече се втурваме към други междуправителствени отново решение. По економическата интеграция. За задължителния характер в семестъра Европа 2020 трябва да кажем, че социалната пазарна економика, която е предвидена от Лисабонския договор, ние държим да опазим, и вече трябва да помислим за за задължителна сила. Дали подходът ще бъде на положителните или на отрицателните стимули. Мисля, когато мислим за бъдещия федерализъм, би трябвало да дадем на държавите членки положителни стимули, някаква изгода от това, от повишаването на степента на координация. По-нататък хармонизирането на данъчната политика. Економическа интеграция без данъчна някаква интеграция е половинчата работа. Ние се движим в тази посока с данъка върху финансовите транзакции, с общата данъчна основа за облагане на корпоративните доходи. И по отношение на всичко това би трябвало да направим качествен скок. При запазване справедливостта на данъчното облагане. Що се отнася до аспектите на демократичния контрол, в това отношение аз очаквам вие да кажете не малко. Моят стартова позиция е такава. Парламентът трябва да участва в вземането на решение. На второ място, ако правомощията ще се прехвърлят на друго равнище, аз предполагам, че посоката ще бъде от националните власти към Европейския съюз, то демократичния контрол трябва да следва, да върви заедно с прехвърлянето на изпълнителни правомощия. Така че да не допуснем отстъпление от постигнатото в областта на демократичния контрол. Та е, така, господин председател, ще очаквам с интерес изменените допълненията, които ще поступят от колегите от економическата комисия, от ваша страна. Аз ще работя в тясно сътрудничество с всички и е, се надявам по този начин да преодолеем някои от по-щекотливите въпроси, да постигнем политическо споразумение между политическите глупи, групи, за да можем наистина да въздействаме върху съвета. да се получи един економически и паричен съюз, който да, да отговаря на своето предназначение, да разполага с необходимите инструменти, за да предотврати евентуални бъдещи такива кризи или пък при тяхто възникване да ги преодолява по-бързо. Аз не, не си спомням до сега криза да е продължавала толкова дълго, колкото настоящата. Това не бива да се повтаря. Благодаря. Сега от канцеларията на господин Ван Ромпой, моля. Благодаря. Винаги е удоволствие да се видя отново с моите бивши колеги и приятели, макар че не бивши приятели в, тук във вашата комисия. Управление на много нива. Това само по себе си не е основен въпрос в дневния ред на Европейския съвет, но го разглеждаме, защото аспекти от този въпрос могат да се повдигнат в е, доклада за задълбочаване на економическия и валутен съюз. И затова ми се струва, господин е, председател, че много правилно сте решили да обедините двете теми в днесния си ред. Защото управлението на много нива има отношения, отношение потенциално единствено към този контекст, а не към други такива. Преди изготвянето на доклада, Доклада ще бъде е, изготвен в е, сътрудничество с е, другите институции. Се провежда една много пространна консултация. Публикуване, обнародван е един документ, в който се излагат основните въпроси преди две седмици. И е, този е, документ е, има за цел да получи възможно най-широка реакция от обществеността. Повдигат се въпроси като демократичната легитимност и отчетност. Е, там, сега да ви цитирам, се говори, че по-силни е, възможности за вземане на решение на европейско ниво и ще подпомогнат демократичната отчетност. Затова трябва да се засили участието на Европейския парламент и националните парламенти в съблюдаването на общностния метод. Край на цитата. Това, на това ниво се провеждат обсъжданията на нивото на четиримата председатели to set up a new parliamentary body, a Eurozone parliament to be elected even. No, that has not. Не сме обсъждали въпросите за начините на избор. Освен това, е напълно логично първо да се вземе решение и да се продължи дебата за това какви ще са промените по същество – дали ще се търси изнасяне на европейско ниво на допълнителни правомощия и компетенции. И след това вече ще се реши за въпроса за демократичната отчетност, защото няма никакъв смисъл чисто теоретично да се поставя този въпрос, без да се оглежда конкретно за какво се отнася по същество. Затова следваме логиката на подобна процедура. А също така не би следвало и да правим това преди да изслушаме мнението на всички страни членки и Европейския парламент. Процедурата с документа, който сме обнародвали е да влезем в разговор именно с страните членки и с Европейския парламент. Един от вещите докладчици тук присъства господин Голтиери за да се проведе една странна, едно голямо странно обсъждане с тях преди да се започне изготвянето на доклада. Подчертавам, че консултациите на това ниво не са преговори. Те дават възможност на председателите на европейските институции да финализират своите позиции по доклада, по който господин Ван Ромпой бе е, който бе поискан от господин Ван Ромпой от ръководителите на другите институции. Това, разбира се, т.е. постигането на консенсус на това ниво не е крайната точка на процеса. Оттам нататък ще се пристъпи към съответните стъпки, дали ще бъдат е, промени в договора или просто договаряния, това ще се решавате първа. Тоест, за момента се дава само старт на процеса, дава се възможност на всички, които са заинтересувани, да изкажат своята позиция. Пред Президент Ван Ромпой държи да чуе позицията и на Европейския парламент, затова и вие сте ангажирани в момента в процеса задачата на господин Ван Ромпой не е никак лесна. Той председателства институция, която може би е най-трудно да бъде оглавявана. Знаете, че е необходимо да се постига консенсус на всяко заседание, като включително и консенсус в еврозоната или еврозоната плюс. Тоест, той трябва да си осигури необходимото ниво на политическа подкрепа, за да може да продължи с действията си по-нататък в по-широк контекст. Това се случва за сега. Очакваме да видим как ще протекат нещата в следващите месеци това е едно от най- най-важните неща, с които се занимава Европейския съюз напоследък и аз с е, нетърпение очаквам да чуя вашите аргументи в дебата. Председателят, благодаря, господин Корбет. Сега поглеждам към часовника и съм наясно, че нямаме никак много време за да коментари. Така че трябва да бъдете максимално кратки, освен ако не решите да прекратим сега да гласуваме и след това да продължим с коментарите, но пък след това трябва да имаме и заседания на координаторите, така че може би може да отложим и до следващото заседание. Първо поиска думата господин Даф, обаче има я давам. Господин Даф. Аз не мисля, че в момента в комисията е редно да провеждаме дискусия по същество. Просто темата е твърде широка и твърде сложна. И няма да се отнесем с необходимото внимание към сложността на проблемите и работата на двамата докладчици. а, нито ще покажем и е, уважение към работата на господин Ван Ромпой, ако приключим с темата за 3 минути. В е, нашата комисия ние трябва да сложим ударение върху това, че в Европейския съюз трябва да се постигне единност, да има спазване на законите и да се изгради едно управление на економическо управление тип федерално, което да работи достатъчно успешно. да противопоставяме общностния интерправителствения модел е грешно. Би следвало да ги съчетаваме. ако процедирахме по този път, нямаше да можем да приемем законодателното предложение от две два закона за данъчния съюз и пакта за стабилност, ако подхождахме по този начин. В края на краищата, ако ще вървим по този път, ако ще търсим консолидиране на подходите, които възприехме по време на кризата, ако искаме да ги установим като съществуващи по един демократичен път, трябва да търсим не само промяна на договора, но също така и е, промяна на доста национални е, фискални режими, включително този на Германия. a mixed legal uh, base of 127.6 And as... В доклада на госпожа Тайсън има две различни правни основания, едното от които се отнася за банковия надзор. И ми е интересно да чуя пояснение за това откъде идва тази разлика. И накрая, но само за момента, накрая, въпроса за тези девет страни членки, които са извън еврозоната но всъщност нямат дерогация. Това е въпрос, който много сериозно трябва да бъде поставен на обсъждане. Тоест, има много празноти, които се очертаха съвсем ясно а, по време на уикенда, когато разглеждахме нещата с, с кипърското председателство. Затова ви предлагам да направим едно отделно заседание на нашата комисия, именно за да разгледаме само тази тема. Благодаря, господин Дав. Аз е, съм малко затруднен сега с е, председателството на нашето заседание. Предполага се в момента да започнем гласуване и ми се иска да го направим. Но трябва да решим и какво ще правим с обсъждането на доклада. Затова, ако сте съгласни, всъщност става дума за два доклада. Доклада на господин Галтиери и доклада на господин Церковски. Та по първия доклад предлагам да дадем крайен срок за измененията и да не дискутираме втория доклад. Втория доклад да бъде обсъден след гласуването, така че който желая, ще може да се изкаже. А можем да чуем след това и реакциите на докладчиците. Да, господин Голтиер, имате думата rinviamo discussioni che sono fondamentali per procedere. Мисля, че трябва да се предпазим от това да минаваме набързо през много важни дискусии и да даваме вече и срок е, за измененията, защото тръгнат ли измененията, няма да има дискусия. Мисля, че трябва след гласуването да обсъдиме доклада на госпожа Тайсън, ако разбира се тя е съгласна. А в края на краищата ние днес не предвиждаме много дълго гласуване. Нека да отделим малко време. Но също това, което каза господин Даф е много важно. Дискусиите по същество и подаването на изменения трябва да бъдат два паралелни процеса. Ако ще отлагаме измененията, тогава да отложим и дискусиите. Добре, казва председателят. Devo chiedere ai colleghi che in questo momento Нямам нищо против да започнем да гласуваме веднага вече. Зависи вие какво решите. Нека все пак да помоля колегите, които дойдоха само за гласуването, да не излизат е, за момента от залата, защото няма да можем да гласуваме. Ако сте съгласни, да продължим с е, дискусиите. Господин Бронс. Предложението на господин Голтери беше добро. Нека да го приемем. Госпожа Тайсън? Господин Дав. Господин председател, определено смятам, че голяма част от хората са тук за толкова вълнуващото гласуване за чешкия протокол и ние трябва да уважим тяхното присъствие. И нашата комисия обаче има нужда от много повече време, за да се обсъди този доклад. Затова предлагам да направим едно специално заседание само за него. Come sempre, quando si tratta di prevedere riunioni straordinarie, ci sono complessità tecniche di interpreti, di sale, che non, a cui non possiamo dare una risposta immediatamente. Questo è il problema. Eh, Tarkovsky. Не знам дали ще успеем да намерим зала за следващата се, Няма нищо, нищо спешно по заседанието на координаторите, затова може би, ако искате, да направим едно бързо гласуване и ще имаме поне един час за дискусии. Signora Tyson, in questo caso, scusi Presidente, chiedo magari solo di poter... Извинете, господин председател. Искам да отговоря на госпожа Тайсън. Става дума за процедурен въпрос. После можем да преминем по дискусиите по същество, след като гласуваме. Председателят. Колко време имате, госпожо Тайсън? Може ли да изчакате след гласуването? Ти си Tyson, e Добре, две-три минути, за да дадем отговор на госпожа Тайсън. След това ще гласуваме, след това ще обсъждаме. Така, добре ли е за вас, госпожа Тайсън? in cui lei la può mantenere e quindi di eh, farsi. Тоест, докладчиците ще отговорят на вашето изказване, а след това ние в групата ще продължим да обсъждаме. Добре, господин председател, смятам, че е много добро предложение. Аз с удоволствие бих е, останала тук е, в е, комисията, но бях предвидела да приключим до този момент и съм насочила други срещи в малко по-късно. Утре съм на тристранната среща, затова не мога да остана, но с удоволствие ще изслушам реакциите ви. И ще продължа да работя с вас, разбира се, по-нататък. Ще обсъждаме и измененията. Много ми е интересно, разбира се, да чуя кои, какви ще бъдат първите ви реакции. От 7 септември вече можете да видите моят проект доклад. Помислете какво искате да предложите от гледна точка на вашите правомощия. Вие мислите и дългосрочно, но и по някакъв начин извън рамките на доклада. Затова, може би, е, погледнете първо доклада и тогава да изкажете позиции, но все едно искам да чуя, разбира се, първите ви впечатления. Председателят, госпожо Тайсен, искам да ви попитам от тук нататък колко време можете да останете при нас. 10 минути. 10 минути.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 господин Голтиери и другия докладчик. След това ще гласуваме и ще продължим с дискусиите в групата. Всъщност исках да коментирам едно, един момент от изказването на госпожа Тайсън, докато тя е още тук. Става дума за регулаторната база на нейния доклад. А после, като продължим с дискусиите, ще я уведомим, разбира се, и какво сме говорили. Първо, благодарности на госпожа Тайсън за това, че е сред нас. Нека да кажа как аз тълкувам правните аспекти на нейния доклад. Според мен следва да коментираме не само съображението от преамбюла, но и текста на становището. В проекто доклада не се говори за правното основание, вече има законодателно предложение за Банковия съюз и ние не коментираме за това. Госпожа Тайсън коментира за основните аспекти на данъчния и валутния съюз –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 но да искаме в е, тристранна среща изпълнението на даден регламент, това няма нищо общо с законодателна инициатива. Така че, всъщност, госпожа Тайсън не прави предложение за законодателен текст. И си има процедура, по която се определя законовото правното основание. Така че госпожа Тайсън много правилно се опитва да бъде малко по-гъвкава в своя подход. От една страна прави препратки към вече съществуващо законодателство, от друга страна към а, сега планирани законодателни текстове. Въпроса за демократичната легитимност, въпросите свързани с договорите, те излизат и в основния текст и в точките от преамбюла. По-късно, когато обсъждаме по същество, може би трябва да помислим кои неща да извадим от е, резолюцията и да ги сложим в приложението и в точките от преамбюла. Господин Корбет направи коментари в такъв смисъл. много различни мерки би следвало да бъдат отразени в текста, а това не винаги е част от процедурата, когато става дума за законодателно предложение. Госпожа Тайсън, имате ли нещо да кажете? Аз няма да прекалявам. Господин Гуалтиери обобщи нещата. Имаме резолюция, имаме политическо послание, имаме и текст на преамбюла. Освен това, трябва да се изготви едно предложение с списък за законодателни инициативи, които искаме да подеме комисията. Това са основните ни задачи, но ние трябва да формулираме и нашата политическа визия, как виждаме действието на институциите, с взаимодействието им тук трябва да отчетеме и четирте основни аспекта на доклада Ван Ромпой, защото това се искаше всъщност. Аз ще се възползвам и от проекта доклада и от вашите становища и становището на Комисията по економически въпроси, но трябва да действаме доста бързо, ако искаме доклада да е готов до към януари, което така или иначе ще е твърде дълго. Мисля, че трябва много ясно да формулираме това, което иска парламента и смятам, че ще успеем. Благодаря ви, госпожо Тайсън. Прекратяваме дискусията за сега. Ще пристъпим към гласуване. Ще продължим дискусията след гласуването. Благодаря на комисията, благодаря ви на вас, госпожо Тайсън. Надявам се, че дискусията бе полезна. Сега да пристъпим към гласуване. Първо, Проект на протокол относно прилагането на хартата на основните права на Европейския съюз към Чешката република. Concluso in precedenza, non vedo nessuna richiesta di intervento, allora pongo in votazione. Пристъпваме направо към гласуването, тъй като дебатът е приключил. проект на протокол относно прилагането на хартата на основните права към Чешката република. Консултация. Първа точка, 300 изменения на Църковски. За. Контрари. Против. Quindi chi si astiene? Въздържали се. Provato per un voto. 12 contro 11. Приема се. 12 за, 11 против. 31 изменение отпада в такъв случай. Има ли проблем? Не. 32 изменение. Е да, оттеглено. Точка. Преамбюла F. Първо изменение на господин Месершмит. Отпада. А за, извинявайте, против. Въздържали се. Отвърли се. Точка Г. Второ изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Трето изменение отпада. Буква H латинско. Четвърто изменение за. Извинявайте, господин председател, трето изменение не отпада. То трябва да мине на гласуване, евентуално да бъде отхвърлено. А, си, си. Да, grazie. Grazie. Non cade perché abbiamo Да, благодаря. Трябва да гласуваме трето изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Пето. За, против, въздържали се, отхвърли се. Шесто, за, против, въздържали се, отхвърли се. Седмо, същото. Осмо, за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 за, 11 против. Девето. За заличаване за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се. 11 на 11 същия резултат. Изменението е отхвърлено. Десето за против Отхвърля се. 11 на госпожа Гурмай. То е оттеглено. 13 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. То включва и изменението на Месер Шмет. 15-то е оттегляне на госпожа Гурмай. 16-то Хефнер за. Против. Въздържали се. Приема се. 17-то за. Против. Приема се. 12 за, 11 против. 17 е прието. 18 е същото. 19 Месершмит за. Против. Същия резултат. Гласовете за с един повече от тези против. 12. то Ашли Фокс за. Против. Въздържали се. Същия резултат. Приема се.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 25. Буква Е латинско. За. Против. Приема се. 26. Проблем ли има? 27. 26 ritirato. 26 е оттеглено. 27 за. Против. Приема се. 28 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Окончателно гласуване по проекто резолюцията за I'm sorry, this is, this is, this is a, a yes, legislative is a vote. Извинявам се, трябва да се гласува в електронен режим. Chi Добре, казва председателя. В такъв случай са необходими картите. На лице ли са всички карти? Okay. Possiamo votare? Siamo tutti pronti al voto? Chi non ha la scheda come fa? Готови ли сте да гласувате? Lo dichiaro. Chi è favorevole? Allora, è aperta la votazione, è aperta.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 22 за. Тоест 22 ма гласували, 11 за, 10 против. 11 за, 10 против, 1 въздържал се. Това са от тези, които гласуваха с картите. Сега резултатите на тези, които нямат карти. Значи 12 за, 11 против, 1 въздържал се, приема се.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 Независимо от насоката, в която се движи комисията, моят съвет е по политически причини да не приемем конвенцията. И така моля да гласувате за. I, I, know, I know it's very strange to hear, but I, the first time ever I haven't called for a convention on Знам, че изказването ми е странно. За първи път призовавам за това. И така вече бях е, включил системата. Пак ще я включа. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Един не беше гласувал, сега е ясен резултата. 20 за, 1 против, 1 въздържал се. Към това добавям резултата на госпожа Таховски. 24 за, 1 против, 1 въздържал се. А, 21, извинявайте, за. Благодаря ви, господин Дав, че ни помогнахте да приключим този труден въпрос. А сега изменение на член 70. Доста сложен въпрос. Подлагам на гласуване изменение на член 70 от правилника за междуинституционалната институционалните преговори през законодателните процедури. Докладчик е господин Гереро. Има много компромисни варианти, които ще трябва да бъдат гласувани по-отделно. Първо компромис А. За. Против. Въздържали се. Приема се. Минаваме към компромис 4. Компромис Б, т.е. за, против, въздържали се, приема се. Компромис С. С1, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част, компромис С за, против, въздържали се. въздържали се, приема се. Още сме на компромисите. Трета част за против приема се. Компромис Д. Всичко останало отпада. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис е латинско. Разделно гласуване. Първа част. За. Против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 Отхвърля се. Минаваме на компромис F. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Г. Латинско. Разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Компромис, фаш. Разделно гласуване отново. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втора част. Изменение. Компромис, т.е. хаш, за, против, въздържали се, приема се. Трета част за, против, Отхвърля се, тъй като има равен резултат. Четвърта част за. Против. Е апровада. Приема се. Пета част за. Против. Въздържали се. Приема се. Шеста част за. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към окончателно гласуване. Моля, който е за да вдигне ръка. Против. Въздържали се. Един въздържал се. И така, поздравление на господин Гереро. Поздравление. Господин Церковски, от името на НП искам да благодаря на Енрике за проведеното търпение. От името на моята група искам да кажа, че въпросът съвсем не е приключен. Como dice un proverbio chino, se llega siempre al. Големите цели се постигат на малки етапи. Мисля, че ще минем поне през 25 етапа. Dobbiamo adesso votare il, il eh, rapporto Rangel, Paolo Rangel. А сега доклада на Рангел за европейския семестър. Пристъпваме направо към него. Първо компромис Д латинско, който е за, против, въздържали се, Приема се. Компромиса за против въздържали се приема се. четвърто изменение. Отпада, нали така? Не, трябва да гласуваме четвърто изменение за. Против. Извинявам се, резултатът не бе ясен. Да повторим. Четвърто изменение. Галтиери. Който е за, моля да вдигне ръка. Извинявайте. Четвърто изменение. Моля, който е за да вдигне ръка. Chi è contrario? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис С. За. Против. Въздържали се. Приема се. Пето изменение отпада. Шесто. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Седмо. За. Против. въздържали се, приема се. Осмо. Две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, Отхвърля се. Господин Дав. Относно компромис по девета точка, който сега ще обсъдим. Питам се, докладчика ще приеме ли с устно изменение да се използва думата wider а не national. съпричастност към семестъра. Факт е, че съпричастността трябва да е национална европейска. Тя не е само национална или само европейска. в текста на изменението, което сте отразили в компромиса, според мен отразяването не е точно. Well, yes, nobody dies, <laughs> but uh, I think we have, we have a, a very good compromise. Разбирам това, което казвате, но мисля, че компромисът е съвсем добър. Ние зачекнахме този израз, искате пак да бъде добавен. Според мен е по-добре да запазим нещата такива, каквито са.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 Contrari? 9 in favore. Poi? Contrari? Против? Отхвърля се. И е един въздържал се, прочим. Добре. Компромисно изменение F за. Против. Въздържали се, приема се. 15-то пада, 16-то за. Против. 10, 9, значи отхвърля се. 17, не, изви, извинете, 17 за. против, въздържали се, приема се и остава само последното гласуване за целият текст за против, въздържали се. Осемнайсет са... 19 са за, двама са против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 Въпросът е много прост. Вече сме го обсъждали. Може ли един член подгласник на комисия да бъде избран като заместник-председател на комисията? Председателя, т.е. аз съм против. Според мен подгласниците не могат да бъдат заместник председатели на комисия, ако вие не възразявате срещу моето становище, аз ще го формулирам в такъв смисъл, който всъщност е за да вдигне ръка, а не. Мога да повторя въпроса, ако желаете. Едно последно гласуване имаме да, да проведем по моето становище, че, чието автор съм аз от комисията е, се комисията е запитана дали един подгласник може да стане заместник председател на която и да било комисия. Аз вече са казал не. Комисията явно ме подкрепя, но сега формално ви питам дали мога писменно да взема това становище. Значи, кои са за моето становище? И кой е против? Въздържали се? Приема се. И така и ще направим. Както казах, сега можем да се върнем на нашата дискусия. Е, quello sulla, eh, govern... tutte e due sulla governanza economica della... На двата доклада и, и за економическото управление, т.е. и двата са за економическото управление. Господин Хефнер поиска думата. Има думата колегата Хефнер. Искам да се изкаже още преди да започне гласуването. Значи по двата доклада, Голтери и Тарковски, за економическото управление. Das ist gar nicht so einfach, jetzt da wieder anzuknüpfen. Ich, äh, zumal... Благодаря. Най-малко е трудно човек да подхване нишката, пък да не забравяме и, и че координаторите предстои да заседават. Само няколко неща искам да кажа. Много, много има какво да се каже, но предвид липсата на време, ще засегна нещо, което и другите вече споменаха. И двамата докладчици, и госпожа Тайсън от економическата комисия за изменението на договора. Да или не? И всички трима преждеговоривши представиха своите подходи към отговора на този въпрос, но мисля, приехме, че по принцип договорът трябва да бъде изменен, за да предвиди начин, който наистина да ни изведе от кризата. В същото време стана ясно, че това упражнение следва да се сведе до действащия договор и инструментите, които той представя. И се питам дали не е крайно време е, ние като парламент по 48 ми от договора да кажем, че според нас в дългосрочен план, а в край на краища ние се стремим към дългосрочни решения – Та, в дългосрочен план, ние, парламентът, смята, че се налагат съществени изменения и допълнения на договора, така че вече на договорна основа да се провежда задълбочено и засилено сътрудничество в области, в които до сега това е било невъзможно, при запасване на демократичната легитимност. действащия договор не дава възможност в определени области за достатъчен демократичен контрол. Но има доста е, юридически, конституционни, да, да не говорим за политическите въпроси, които ще възникнат от всичко това, вероятно просто би следвало да сундираме почвата, да се свика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 но така ли иначе аз мисля, че парламентът трябва да бъде офанзивен по този въпрос. Да? Е, разбуни малко духовете. Е, разбира се, казвам всичко това е, под формата на въпрос към нашите докладчици. Не мислите ли, че е дошло времето най-сетне? Наред това, което вие казвате, аз не, не споря с вас, но нали, не е дошло времето да се предяви такова искане. Благодаря, господин Хефнер. Господин Брант. Аз всъщност не поисках думата, освен ако правото на думата изведнъж не е станало задължение. Добре, тогава господин Вебер. Понеже времето напредна, аз само едно нещо искам да кажа, господин председател, и на името на господин Галтиери. Лично аз много се притеснявам за едно нещо. Е, приемаме всички, че е необходима по-голяма координация в областта на економическата политика и в еврозоната, доколкото е възможно и отвъд нея. И всички сме наясно, че преди всичко трябва да изчерпим всички възможности по Лисабонския договор, което не сме направили. Е, на второ място сме съгласни, че е, в тези свои части, е, в които действащия договор не урежда в достатъчна степен правомощията на Съюза, той трябва да бъде променен. Но, но което ме притеснява е третата стъпка различните политически области, в които аз всъщност не бих искал Европейския съюз да разполага с генерални законодателни правомощия в области като пенсионно образование, е, пенсионно осигуряване, е, трудовия пазар, е, данъчно облагане, образование и професионална квалификация – но ако вземем европейския семестър, той вече действа и просто това, което трябва да се направи е препоръчаното в рамките на семестъра да се изпълни. За мен това е вече един нов метод на сътрудничество. Ние Ние не се стремим към европейско законодателство, в тези области. А просто на европейско равнище стигаме до общо мнение за необходимите на национално равнище действия. Нали, ние вече го правим това в рамките на семестъра. И кощете, този семестър би трябвало да бъде оплътнен, така да стане по-забат, образно казано. Така се, така се поддържа едно равновесие между пълна хармонизация на европейско сътрудничество, било то чрез прехвърляне на суверенитет, било то чрез е, засилено сътрудничество и другата крайност, всеки да си гледа своето. В добри времена, когато пазарът не упражнява чак такъв натиск, наистина трудно се постига такова равновесие. Аз всъщност нямам някакво готово решение, но ако искаме европейският семестър да върши работа, той, той наистина ще трябва да се засили. И, и вече не само при първите две стъпки, а и на третата стъпка, за която говорих, да се гарантира пълна демократична легитимност. Не, не може да бъдат оставени държавните и правителствените ръководители единствено да определят и положителните, и отрицателните стимули в рамките на един механизъм като семестър. Въпреки е, желанието за по-висока степен на е, економическа координация, е, не всеки в Европа може да, да участва в вземането на решение. Фактически, аз съм против, бих бил против идеята за, за една европейска свръхдържава. Но въпросът за баланса между пълна хармонизация и, и пълна слободия следва да бъде засегнат. Така, никой друг не поиска думата. Мисля, двамата докладчици биха могли да закрият като реагират, но нека чуем господин Дав Паро. Two points that I was unable to make earlier because of the amount of time. Uh, firstly, I completely... Две неща, които не можах да кажа, искам сега да, да кажа. Първо, аз съм напълно съгласен с описанието, което дава Роберто на връзката между Европейския парламент и националните парламенти не бива да нарушаваме вътрешната спойка на Европейския парламент. Е, водейки, е, поддържайки сътрудничество с националните парламенти, както сме и длъжни, на всяка цена би следвало да е, се пазим от създаването на каквито и да било нови институции. На второ място за надзорната система. Както знаете, за Великобритания въпросът е крайно деликатен. Колкото е странно, не чак толкова за правителството на Великобритания, колкото за финансовите институции с седалище в лондонското Сити. които при това провеждат дейността си из цяла Европа. Желателно би било да се търси някаква факултативна схема. В случая на факултативно участие на такива институции по тяхно волеизявление в общата надзорна система –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 but I would like to react to some of the observations that uh, have been made. Да, благодаря на колегите за всичко казано тук. Нека да коментирам чутото. Първо, господин Хефнер, е, и изменението на договора. Между нас, помежду ни е на лице консенсус, че Лисабонския договор не може да бъде е, последната дума на интеграцията, че е, оттам нататък предстоят следващи стъпки. Убеден съм в това и според мен тази стъпка на изменението на договора не би следвало, както миналия път, когато изменяхме договора, да се свежда единствено до 136 член. И то, е, за да се получи нещо, което според мен дори не беше чак толкова необходимо. Но като ще говорим за изменения на договора, това, това трябва да са важни изменения на договора и наистина е, е, казаното от колегата Вебер също е, е важно в тази връзка. Не се стремим всичко да се качи на равнището на Европа, то, то би било и, и неправилно, и нереалистично. Но би трябвало да се занимаем с конкретния случай на, за Лисабонската политика. Знаете, в Лисабонския договор се, не се предвижда нищо друго, освен координация. Това поражда сериозни проблеми, доколкото от друга страна пък Съюзът разполага с изключителни правомощия в областта на паричната политика. Но, точно защото се нуждаем от цялостна и задълбочена промяна на договора. Не би било нереалистично да се опитаме да, да ускорим процеса, така че да, въпросата конвенция наистина да се случи. А, е, е, е, е сега, възник въпрос за референдумите. Едно цялостно изменение на договора би предполагало референдуми пони в някои е, държави членки и, и нали, трябва да, да избегнем риска от поражение. В такъв случай просто не би имало бъдеще за Европейския съюз, така че трябва да подготвим почвата. И трябва да, да започнем с това, да, да насаждаме в общественото съзнание легитимността на Европейския парламент и в същото време да, да я засилваме. А, и една от идеите, споделена тук и от Ендрю Дав, е на, на следващите избори, когато европейските граждани е, ще е, гласуват за председател на Европейската комисия. Of the next European election, an election, election where is not they are not a kind of... Е, а, ако следващите е, европейски избори е, не са съсредоточени в такава степен, както до сега, навътре, към вътрешно-политическата обстановка в страната, а, а към цяла Европа, наистина а, е, би се засилила легитимността на Европейския парламент. Значи би трябвало да се а, е, предпазим от, от опасността прибързано да се възползваме от правото си на инициатива е, за изменение на договора и от друга страна, от другата крайност, да се откажем от каквото и да било изменение на договора въобще.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 на Съюза. Удовлетворен съм от това. Смятам, смятам, че това е общата ни цел. То трябва да се предпазваме от склонността, която е факт, да, да, да се градят институции на Европейския съюз извън правната уредба на съюза. Трябва да избяг... По-скоро би трябвало да, да търсим някаква диференциация. Ето, ев, еврозоната, тя, тя дори по договор е, е обособена. И сега, като вземем бюджета, не става въпрос за два бюджета, а за един бюджет. И, и ако държави членки на Европейския съюз участват с повече финансови средства, е, като събират целеви данъци е, страна по страна, е, то би могло да се привлекат и други държави членки. Т.е. тук става въпрос за постъпателно встъпване. И това е различно от засиленото сътрудничество because the, EU budget. Because the alternative is to have this uh, Значи диференциация трябва да има вътре. В рамките на европейския е, бюджет трябва да има диференциация. Альтернативата би било този фонд, е, нали, всичко, което е свързано с финансовото обезпечаване на еврозоната, бъде извън европейския бюджет. И това би било по-неблагоприятно. Така ще се засилят ония тежнения в националните парламенти, основани на представата, че видите ли, дадена държава членка дава пари на друга държава членка, унази онази ги прахосва и така нататък. Exactly in the spirit of this distinction that Weber, Mr. Weber was referring to, that I think we should, we should, we should improve uh, as a concept. Uh... Това е първото, което исках да кажа за засиленото сътрудничество. Андрю съвсем правилно каза, не можем наведнъж да постигнем всичко. Системата е много сложна, но дойде времето сега да дадем и да вземем ясна насока – защото се създават напрежения между това, което съществува в Европейския съюз, нещата, които са изградени изведнъж, извън Европейския съюз, различни видове пактове и така нататък. И сега стигаме до една точка, в която може да се случи разпадане. И ние не можем да оталожим всички тези напрежения за една година, но трябва да започнем усилия да вкараме процеса в една законова рамка и то е, в рамките на демокрацията. А вън от институцията не можем да имаме демокрация. Изключително важно е да поясним в, е, в каква посока трябва да поемем. Затова съм много притеснен от това, че някои страни членки са готови да поемат по привидно по-лесния път на междуправителствения подход. Защото само е, Европейския парламент в съдействие с националните парламенти няма да създаде законодателство. Само ще си говорим. В, за, примерно в социалната област, в рамките на европейския семестър, имам конкретни предложения. Можем да се опитаме да формулираме някои критерии за заето, за социално благоденствие, но е, да оставиме възможност страните членки, както и сега, да решават как. Тоест, не да приемаме законодателство за социалните системи. Това не е нито реалистично, нито в съответствие с договора и няма и причина да се случва. Но трябва да въведем по някои по задължителни елементи за това в каква посока следва да върви економическата политика, като оставям на страните членки да решат как да ги прилагат в правно отношение. Така че европейския семестър, економическите насоки е мястото, където могат да се въведат задължителни елементи и да се запазят национални компетенции по отношение на социалната политика и така нататък. Що се отнася до стимулите, които са абсолютно необходими, за да сме сигурни, че ще постигнем задължителни разпоредби. Примерно, Испания трябва да можем да изискаме примерно да отделят 0,2% от БНП за фонд за спешни мерки. Та дори дори да нямаме пълна компетенции, ние трябва да имаме възможност да въвеждаме мерки, които да направят това засилено сътрудничество по-ефективно. Действително, трябва да обсъдим още тематиката. Мисля, че вече усетихте така основно къде са проблемите. И ви благодаря за дискусията. Председателят. Остават ни още няколко минути. Давам думата на другия докладчик. Ние трябва да защитаваме общностния метод, но в смисъл на това, че той е метода, който се основава на основополагащите договори за Европейския съюз. Т.е. ние трябва да заставаме за тях. И ако от време на време реалистично сме се примиряваме с определени междуправителствени споразумения, те трябва да бъдат формулирани по такъв начин, че допълнително да могат да стават част от договор. Тоест, е, не би следвало да се изгражда нищо постоянно извън е, обхвата на договорите, защото това означава край на Европейския съюз. Мисля, че ще е много вредно за нас да кажем, че Европейския механизъм за стабилност е част от бюджета – защото тогава целият дебат за бюджета 2014-2020 ще бъде поставен под въпрос. Много лесно ще е да разбием цялата концепция за бюджета. Също така, механизма за стабилност е една мрежа за осигуряване на безопасност. Това са друг вид пари. Те, те не са пари за харчане. Ние е, ще изпратим много погрешен сигнал и на гражданите ще създадем всякакви проблеми, включително и за преговорите. А също не мисля, че и въпроса за данъците трябва да се смесва с целият дебат за собствените средства. Просто в момента се дискутират две различни неща. Ако става дума за целенасочени данъци, може да се търси и е, механизъм за засилено сътрудничество и то по линиите на изказването господин Мадура и други. Тоест да се търси сътрудничество, което да не подкопава целостта на бюджета – и да не взема средства от е, приноса, от вноските на страните членки. Та не следва да оставаме впечатлението, че има два бюджета, един от които 90% е Европейския механизъм за стабилност, който се използва е, за спасяване на страни в проблем. Т.е. тези пари са по-скоро една е, спасителна мрежа. А за засиленото сътрудничество и бюджета, аз съм готов да ги дискутираме, но не смятам, че трябва да ги смесваме двете теми. Ако подхождаме по този начин, мисля, че ползите ще са по-малко от вредите. Председателят. С това можем да приключим дискусията, според мен. по доклада за економическия валутен съюз. Становището трябва да се гласува на 9 октомври. Така че последният срок за изменение е 20 септември. Господин Даф има думата. Времето не е достатъчно, но ние в тази комисия имаме навик да работим усилено. Но не мисля, че и отдаваме нужното внимание на цялата тема. I also have a further point I'd like to raise, if I might, on a point of order. И искам да повдигна един процедурен въпрос. Yeah, I know. Sorry, sorry. Sorry. tempo tecnico, la traduzione. Possiamo stabilire un termine diverso per gli emendamenti se rinunciamo alla traduzione in tutte le lingue. Ако отложиме срока за измененията, те няма да бъдат преведени на всички езици, т.е. ще трябва да работим с английската версия. Allora cosa facciamo? 27 settembre. Il voto? Добре да, да сложим 27 септември срок за измененията. 27 септември. Uh, и един процедурен въпрос, господин Дав, по отношение на гласуването за чешкия протокол. Би ли потвърдил секретарията, бройката на членовете на НП. Десет ли бяха тези, които гласуваха от НП? Оратора няма микрофон. Секретарията ме уверява и аз също проверих, че от НП присъстваха в един момент 10 души, но ние тогава гласувахме, е, брояхме само 9. Никога не сме преброили 10 гласа от НП. Господин Дав, много се радвам, че ме уверявате в това, защото тогава окончателното гласуване излиза, че е било с равен брой гласове за или и против. Като се има предвид бройката на консерваторите и реформаторите. Имаше и въздържал се от независимите. И ако само 9 души от НП са преброени в окончателното гласувано, тогава излиза, че по 11 души са гласували за и против. Тоест не е имало 12 души за и 11 против. siccome lei ha chiesto il voto finale elettronico, il voto finale è stato elettronico. Io riferivo. Вие поискахте електронно гласуване, нали? За окончателното гласуване. При окончателното гласуване имат право да гласуват е, и повече членове от една политическа група. Няма микрофон следващият оратор. Sì, due sono stati che hanno votato. Двама души гласуваха. Much. It's very delicate situation because uh, Yes, we cannot vote again, but... Well, I have this list. Non lo posso escludere, perché... Много, много деликатно е положението.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 I nomi non sono registrati nel senso che non c'è un... Записани са имената при гласуването. Не знаеме кой е, как е гласувал, но знаеме кои колеги гласуваха по електронен път. Девет души от НП са гласували по електронен път. Един допълнителен глас бе добавен. Se fosse stato fatto il voto per alzata di mano si sarebbe visto in questo modo non si... E il totale però... Ами, ако бяхте вдигнали добре ръце, щях да се вижда. Това е, защото са гласували толкова броя членове, колкото е разрешено да гласуват в нашата комисия. В протокола ще се отрази гласуването. Чемен, uh, could, il, totale dei voti finali, adesso eh, non è che io posso, come dire, bisognerebbe riflettere, ma il totale dei voti è stato... Трябва да, трябва да помислим. 12 на 11 беше окончателното гласуване. Quindi sì. 23 votanti, 23 votanti. 23 votanti era. Il precedente voto per alzata di mano era 23. 23 души гласуваха някой от тях с дигане на ръка. От независимите един се въздържа. Вие обявихте 12 за, 11 против и 1 въздържал се. Господин Църковски, защо, Андрю, повдигаш въпроса сега, а не тогава? Става много объркано. Председателят. Секретарият Секретариатът ще разгледа въпроса и ще излезе със становище утре. В окончателното гласуване имаше 12 за, 11 против и нямаше въздържали се, според мен. Eh, In questo, caso, proprio quello che ha detto, se l'onorevole Brons ci confermasse che si è astenuto, avremmo la prova che il verbale è sbagliato. Ако господин Бронс потвърди, че той се е въздържал, ще е ясно, че има грешка в протокола. Ще проверим. Тогава нека да отразим резултата с резерва.